приложен към заседанието, днешното заседание. Ако няма възражения, назначенията ще бъдат одобрени. И искам да ви информирам също така, че в четвъртък заедно с председателя на съвета ще подпиша 9 акта, приети по съответната законодателна процедура по член 74 тези актове ще бъдат публикувани в протоколите на заседанието. И сега вече преминаваме към дневния ред. В понеделник няма никакъв